Ако обичате да заемете местата си, за да ви съобщя резултатите от гласуването. Брой на гласувалите 729. Невалидни бюлетини 12. Валидни бюлетини 717. Това означава абсолютното мнозинство се състои от 359 гласа. Сега по азбучен ред ще изчета резултатите. Касталдо 113. Крето 342. Шернецки 240. Госпожа Галпелец 400. Госпожа Гиом 334. Господин Ламстърф 311. Госпожа Луначек 222. Госпожа Магенес 441. Господин Пападимулис 153. Карем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 437. Абсолютното мнозинство получават господин Таяни, госпожа Магинес, господин Виланд, госпожин Валка Сизо, госпожа Галпелц и госпожа Валиан. Поздравявам тези кандидати за това, че бяха избрани. Това означава, че 8 места трябва да бъдат заети и е необходимо да се преведе втори тур. Ако няма някакви на, възражения, приемам, че кандидатите запазват своята кандидатура. Няма възражения. Канди кандидатурите се запазват и предлагам да започна с втория кръг от гласуването. Господин Бибър. Господин Вебер, господин председателю, предлагам да прекратим заседанието за 10 минути, за да могат политическите групи НП и другите да обсъдят резултатите от гласуването. Председателят Предлагам да започнем в 17 и 20 часа отново и сега прекратявам временно заседанието.